So, ladies and gentlemen, dear friends, if I may ask you to take a seat. Така, колеги, моля ви, займете местата си. Искаме да започнем изслушването. И така, приветствам експертите Искам да благодаря на експертите за това, че приеха нашата покана да участват в изслушването. Освен това, много съм щастлив, че мога да приветствам господин Клаус Титер Бокхарт от Европейската комисия, директор на Генерална дирекция енергетика. Той ще ни въведе в материята. По принцип това изслушване беше планирано за март, но бе изтеглено напред, тъй като ние работим по предложение за преосмисляне на директивата за гъста. Предложението е обхватът на директивата да бъде разширен и да включи газопроводи от трети страни. Представители на частния сектор, на академичните среди ще говорят по въпроса. Ще говорим за вътрешния пазар на гъста в Европейския съюз, неговата сигурност и газоснабдяването. Имаме 2 часа и половина, от 2 и половина до 5 часа, 2 часа и половина на разположение за изслушването. И така искам да помоля експертите да говорят не повече от 10 минути, за да може да имаме след това да имаме дискусия. Ще започнем с първата част. Ще имаме въведение от комисията. След това ще имаме 4 експерта, които ще представят своите становища по измененията на директивата за газа и за газоснабдяването. И накрая ще имаме възможност за обмен на мнения, въпроси и отговори с експертите. И така, въведителните бележки. Преди това обаче искам аз да кажа няколко думи, тъй като съм докладчик по директивата и се чувствам отговорен за подготвителните дейности по нейното обсъждане. Когато говорим за газови инфраструктурни проекти, особено такива, които свържват Европейския съюз с трети страни, трябва да се спрем на два основни въпроса. Най-напред правните аспекти. Дали даден проект е, е съотносим с европейското право. За тази цел ни трябва правна яснота, а също така и последователност на приложимото право. Това са предварителните условия за е, енергийната независимост и сигурност. Също така е важно за сигурността да имаме равнопоставеност при конкурентоспособността на всички актьори на пазара. Трябва да има и правна сигурност и предвидимост. Това са основните елементи за, за всякакви бъдещи инвестиции и инвеститори. Но не за първи път ние говорим за общи правила в европейския пазар. Когато говорим за европейската територия, говорим за изключителна економическа зона, включваща и европейските води. <clears throat> за това става дума всъщност при директивата за гъста, а именно разширяване, както казахме, на обхвата на директивата, включвайки достъп от трети страни и включване на газопроводи към трети и от трети страни. Това ще искаме да обсъдим днес в подробности по време на нашето заседание. Освен това, има и още един друг аспект, политически аспект. Когато един проект отговаря на стратегическите цели на Европейския съюз, като например разнообразяването на газовите доставки, равнопоставеност на актьорите. Въпросът е как ще се отсвети, как ще се повлияе енергийната сигурност на държавите членки и на целия Европейския съюз. Това са политически въпроси. Имахме няколко пленарни дебата по тези въпроси. Това бяха политически дебати и мнозинството се обедини около следните идеи, че, има някои, че ако има проекти, които не съответстват на нашите цели, те не бива да се подкрепят от Европейския съюз. Това е много ясна дефиниция Преди, две, преди година и половина имахме изслушване, организирано от четири политически групи, заедно с един консорциум, и там изразихме същата позиция на това изслушване. И така, нашата директива почива на правни основания – Естествено има и политическа дискусия около темата, но подчертавам, нашата дискусия днес ще се съсредоточи върху правните аспекти и положителните влияния, които проистичат от прилагането на третия енергиен пакет върху енергийния пазар. За това ще говорим днес. Третия енергиен пакет и влиянието му върху европейската територия. Ще говорим и за това как да разширим разпоредбите, така че да включим в тях и тръбопроводите за трети страни. Има два случая, които <clears throat> могат да се приведат тук. Това са съществуващи тръбопроводи и бъдещи тръбопроводи. Така че от тази гледна точка ние трябва да вземем съответните решения, защото имаме два тръбопровода, които съществуват и такива, които се подготвят, които ще бъдат построени. И така, това бяха няколко въведителни слова. Аз до момента не казах нищо за или против. Просто описах един общ подход, който е заложен в директивата. Аз се чувствам отговорен за това не само като председател на ИТРЕ, но и като докладчик. А сега давам думата на господин Борхарт, директор в Генерална дирекция енергетика от комисията. Той ще ни въведе в материята. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че направихте разлика между експертите и представителите на комисията. Аз съм държавен служител, така да се каже, представител на комисията и като такъв ще осветля нашето предложение. Защо направихме това предложение? Това е първото, на което ще се спра. И второто, ще направя кратък обзор на самото предложение. Така целите. Целите, които водят нашето предложение. Предложението за промяната на директивата има за цел най-напред да предостави правна сигурност по отношение на приложимите правила, засягащи тръбопроводи, които идват от трети страни в Европейския съюз. Тази правна сигурност е важна и трябва да даде предимство на всички заинтересовани страни, инвеститори, оператори и потребители на пазара. Нашето предложение изяснява регулативната марка, защото има различни тълкувания и практики които се появиха в контекста на дискусията, свързана с действието на Северен поток 2. Правилата, с които ще се прилагат за тръбопроводите, трябва, към трети страни, трябва да са същите, каквито се прилагат и в Европа. Тоест това означава равнопоставеност между вносител, внасящите газ, тръбопроводи и вътрешните за Европа тръбопроводи. Това означава, че ще има еднакво ниво на прозрачност, еднакъв достъп за оператори, и ще бъдат ще, ще се очаква оперативна ефективност от тези тръбопроводи. Това ще има голямо влияние върху вътрешния енергиен пазар на Европа и външния пазар на, за Европа. Прилагането на европейското право за такива тръбопроводи – и по-специално изискването за прозрачност, за надзор, за достъп, ще поощри конкурен... конкуренцията на енергийния пазар. Тази конкуренция ще доведе до по-низки цени на гъста и ще повиши сигурността на газоснабдяването. В същото време ако няма правила от страна на Европейския съюз, може да доведе до доминантни позиции на определени доставчици и това може да доведе до злопотреба с пазарната сила на определени оператори. Това е контекста, който наложи нашето предложение. Основното основание е член 194 от договора за функционирането на Европейския съюз. Там се казва, че трябва да има ясна регулативна марка, рамка за функционирането на газоснабдяването в Европейския съюз. Още три забележки имам по отношение на правното основание и правния надзор. Най-напред. Важно е да се каже, че приложението на европейското право е ограничено до юрисдикцията на Европейския съюз. Тази юрисдикция, според комисията, покрива териториалните води, и изключителната економическа зона на държавите членки. За нас е ясно, няма приложение на европейското право извън неговата територия, територията на Съюза. Не се цели това. На второ място, предложението няма влияние върху правата на държавите членки по смисъл на член 194 алинея 2. Тоест, държавите членки да избират своя енергиен микс или да избират енер... Енер... А... своите доставчици на енергия. И освен това, не се забранява строежа на тръбопроводи. Тук се има предвид включително и Северен поток 2. Ние смятаме, че мандатът за строежа на <clears throat> Северен поток 2 е добър инструмент, защото ако тръбопроводът идва от трети страни, от трета страна, тогава се намесват три различни категории право. И ако има правни колизии, то тогава мандатът би играл една много плодотворна роля при преговорите. Така може да намерим една стабилна регулативна среда за решаване на проблемите. И така, ще се спре на трите тематични стълба. Това са основните елементи и принципи, които са приложими за тръбопроводите от трети страни. Какви са принципите? достъпа на третите страни, регулирането на изискванията, възможността за получаване на изключения. За достъпа и разграничаването от достъпа на трети страни, ние смятаме, че по този начин ще утвърдим конкуренцията и ще разнообразим енергодоставките. Но тук може да се говори и за риск за енергоснабдяването, газоснабдяването. За това е много важно да имаме информация за операциите на тръбопроводите, тези информация трябва да е достъпна до националните европей... за националните европейски власти. Всички тръбопроводи, които идват от трети страни, трябва, когато влизате в европейска територия, могат при влизането си на европейска територия да помолят за изключения от определените тарифни изисквания. Тръбопроводите обаче не би трябвало да нарушават конкуренцията, не трябва да нарушават функционирането на вътрешния пазар и да застрашават сигурността на доставките. Затова нашето предложение по своята същност създава предварителни условия за да позволи на потребителите да се ползват от газовия пазар – и им дава една по-сигурна ситуация по отношение на енергоснабдяването, енергодоставките. На второ място става дума за изключенията. Е, защо се включват тези разпоредби за съществуващите газопроводи от трети страни? Е, защото е, има различни, имаше различни правни тълкувания в миналото. Това е едната причина, но също така изключенията по смисъла на член 36 не засягат съществуващата инфраструктура и в същото време съществуващите тръбопроводи често са покрити от международни споразумения или договорни отношения, които не могат да бъдат така лесно приспособени към нашето право. Ето защо ние въвеждаме тази дерогации те, даването на дерогации, това е решение на държавата членка. Тук не се иска из, съгласието на, трета на третата страна или активна роля от страна на комисията. Това е национално решение и се приема на базата на национални процедури. Възможността за тези дерогации е ограничена до съществуващите наличните тръбопроводи. Тоест, всички тези, които, чието строеж е завършен преди влизането в сила на тези изменения. По принцип, е, държавите членки могат да дават е, всякакви дерогации, включително и тарифи. Дерогации за тарифи. Това. Но трябва да се спазва член 36, т.е. трябва да се вземе предвид да няма щети за енергодоставките, конкуренцията и пазара. Трябва да има аргументи за дерогациите и те трябва да са свързани с тези дерогации, трябва да са свързани с определени проекти и да се дават за определени проекти. По принцип се дава 25 години като дерогация. Дерогации могат да бъдат дадени, но естествено трябва да има и съответни аргументи. Какви са последствията за държавите членки? Много държавите, от държавите членки изразиха опасения тук, но нека подчертая, държавите членки ще имат гъвкавост да поддържат и да задържат настоящите а, сертификати и лицензии. Ако дадена дерогация се даде в рамките на една година, т.е. преди крайния срок за транспозиция, за транспониране на това предложение и измененията, то е, тогава директивата няма да въжи за този тръбопровод държавите членки, които ще използват тези дерогации, няма да трябва да водят допълнителни преговори. Те просто трябва да дадат дерогацията. И на трето място консултации с компетентните власти. Според нашата настояща система е, водим много консултации с е, операторите и с компетентните власти от трети страни. Но какво е важно? Консултациите означават, че ние трябва да дадем на тези компетентни власти възможността да изразят своето становище по регулаторни въпроси, свързани с тръбопровода. Ако те не изразят своите, своето мнение, държавата членка може да продължи със своите процедури. Преди заключението, което искам да направя, искам да кажа, е, че не е направена оценка на въздействието. Така е. Но има причина за това какво прави комисията тук? Комисията не създава ново законодателство тук. Тя само прецизира настоящето законодателство. И ние сме описали това в директивата. Принципите са заложени в директивата. Четири тръбопровода влизат в Европейския съюз. Това е един основен принцип на енергийното право. Затова нямаме нямаме оценка на въздействието. Но комисията проведе публична консултации. 34 отговора получихме. 14% са критични от отговорите, 35% от отговорите са много положителни. Е, Дискусията се води главно около един специален проект. Това е Северен поток 2. Но тъй като това е факт, не бива да се наценява резултата от консултацията. И така, в заключение, това, което се крие зад нашето предложение, това, което е заложено в предложението е че въпреки е, голямата политизация на предложението, ясно е, че комисията е свършила това, което трябва да върши. Тя е пазителка на договорите и на правото, така че нужно е комисията да действа, когато има отклоняваща се практика, практика, която се отклонява от европейското право. Така че в този смисъл комисията просто а, си свърши работата. Председателят, благодаря. Сега разбрахме подхода на комисията, разбрахме основната идея. А сега искам да дам думата, да помоля нашите експерти да не говорят повече от 10 минути, защото Искаме да имаме време достатъчно за дискусия. Сега давам думата на господин Лапо Пистели. Той е бивш наш колега. Той е бил е, депутат до 2008 година, от 2004 година. Преди това е бил член, е, депутат от, Европейския, от е, Италианския парламент. Той е и член на Института за международни отношения в Италия и е заместник-председател на фирмата ЕНИ. Това е енергийна компания за Европа. Имате думата, господин. Благодаря. Добър ден, госпожи и господа. Позволете ми първо да благодаря на вашата комисия и на нейния председател за отправената ни покана да проведем този особено важен разговор, посветен на директивата за газа или газовата директива. През следващите десетина минути бих искал да ви представя една двояка гледна точка, не толкова от юридическа, колкото от стопанска гледна точка, а от друга страна, бидейки от Италия, териториално гледната точка на е един от входните пунктове към Европа на тези тази суровина. Е, ние шестата по големина е, международна петролна компания в света. Е, ние участваме в е, цялата верига на, на, на преработка, в това число възобновяеми енергоисточници в близо 70 страни по света. В Европа продаваме близо 75 милиарда кубически метър годишно, 37 в Италия. 37 милиона. Е, опитвам се тук да. А, да, както казва председателят, още не е енергиен съюз, но е цифров. Та да видим какво ще стане с а, елекс, иллюстрациите на екрана. Okay, but... Okay, just give me a sign. I'll do it on the computer. Okay. Um, okay, please take into consideration the time, Mr. President. We are, I'm stealing some seconds. Имайте предвид, че ни е малко времето. така, Италия е като една малка газова лаборатория, образ на целия Европейски съюз. и Италия, и цялата економика претърпява енергиен преход в съответствие с международните договорености за а, климата и непрекъснато се опитва да диверсифицира и маршрути и доставчици, за да не бъде поставена в зависимост от един. Що се отнася до природния газ, виждате, Италия се захранва с два газопровода от, Юс, от юг, от Алжир и от Либия. Свързана е косвено с Русия и Северно море. И най-сетне имаме е, депа за втечнен природен газ. Но да ви задам един прост въпрос. Е, е, солидно или е, слабо е положението на европейския газов пазар? Природният газ има структурно определящо значение в нашата енергетика за отопление, в това число битово и като гъвкав източник на гориво за производство на електроенергия. Е, през 2016 е, година, по данни на Wood Маккензи, в Европа е, търсенето годишно е въздело на 445 милиона кубически метра. Ние смятаме, че от гледна точка на възможностите за сигурност на доставките, диверсификация, европейският пазар е в едно много благоприятно положение. Вътрешното производство в Европа намалява, с спад от повече 30 милиона кубически метра от 2012 до 2017 година, което неизбежно води до ръст на вноса от трети страни. Знаем също така, че тази тенденция не е нито изненадваща, нито пък представя заплаха. През последните 10 години е, Европа си е гарантирала максимално висока сигурност на доставките, както от пазарна, така и от нормативна гледна точка. От юридическа гледна точка, позволете ми да ви напомня, че по повод на последния преглед на регламента за газовите доставки бе създадена една гъвкава система, е, това число на солидарност между страните в Европа, но от пазарна гледна точка Европа днес може да разчита на общ капацитет от 110 милиарда кубически метра, възможности за втечняване на природен газ, капацитет, който до сега е опозатворен само на 24%. 100 е, милиона кубически метра складови наличности, е, по-скоро складови мощности. Е, 65 милиона кубични метра възможности за вътрешен пренос. При, извиняваме се много на нашите слушатели, ораторът трупа цифри с невъзможна за превод скорост. И най-сетне, е, пазарът в Европа е втечнен. Да, казва оратора, ще се опитам да говоря по-бавно. Накратко, ако вземем Европа на 28-те, е, каква е структурата на газовите доставки? Три аспекта. Местно производство, то е в опадък, постоянен. Вносните количества по газопроводи задоволяват 63% от нашите потребности. Но дори ако погледне вноса, Русия на пръв поглед е единствения източник, но всъщност Европа има достъп е, до Северна Африка, Алжири, и Либия през Италия и към Испания, Северно море от Норвегия и общо газопроводите, които свързват континента с тези източници, е, възлизат на повече от половината от нашия внос и в значителна степен допринасят за енергийната сигурност на Европа. Относителният дял на втечнения газ все още се движи около 10%. Ние в недостатъчна степен оползотворяваме капацитета само на 24%. Съществено значение обаче според нас е да се подчертае, че съществуващата инфраструктура за втечнен газ предпазва Европа от прекомерното нарастване на е, изкупните цени на газа поради олигополно поведение. Европа вече не се нуждае да внася повече втечнен газ, тъй като днес цената на газа по газопроводи е по-конкурентна. Но е, втечнения газ е, претърпява разцвет през следващите 7 години, най-вече в Австралия и в САЩ, ще нарастват капацитетите, но виждаме, че, както се вижда тук, по-настоящем ние не можем да бъдем доставчика, не сме и кой знае и какъв фактор в потреблението. Пет азиатски държави купуват повече от две трети от обемите Потенциалът като политическа альтернатива и като част от една по-глобална енергийна стратегия на новата американска администрация, можем да говорим за бъдеще на Съединените щати като източник на снабдяване с втечнен газ. Относително по-ефтин, поради по-низките транспортни разходи, а и по-низката себестойност на суровия газ това ще повиши конкуренцията с други традиционни доставчици. Но както виждате, по-настоящем съвсем малък брой от товара от САЩ стига до Европа, тъй като в Азия цената покупната е по-висока. Е, е, е, виждате, в сиво са цените в Азия, в червено са цените в Европа. Следователно, търговията с газ се свежда по-скоро до пазарна ценова конъюнктура, отколкото до политика. Южните маршрути през последните десетилетия гарантират сигурност и гъвкавост и ние във всеки случай трябва да ги запазим. Ние обръщаме внимание преди всичко на стабилността и в тази е, връзка риска, е, свързан с въвеждането на нова нормативна уредба, Питаме се дали изменението и допълнението на директивата ще компенсира възможния нормативен риск е, в сравнение с стопанската привлекателност на тези източници. Ние, фирмата, по-настоящем предоговаря е, отношенията си с алжирските партньори и разбира се, не можем да вършим това в контекста на нормативна несигурност. Освен това, Алжир има собствени възможности да втечнява и може да се откаже да продава на Европа, да насочи тези количества другаде. Що се отнася до Либия, е, рискът е и нормативен и геополитически и проект от директивата би могла да ни принуди в края на краищата да договорим отношенията си с либийските си партньори, когато страната е изправена пред тежки предизвикателства. И аз е, вземам за сведение казането от директор Борхарт за евентуалните срокове и графици. Европа поначало е източна стабилност, това число нормативна, е, утвърждава е, изграждането на структура, определяща инфраструктура в съседните региони и това поведение трябва да се запази, особено за съществуващите газопроводи, които са гръбнак на нашата енергийна сигурност. Имайки предвид броя, евентуално повлияни от нормативните предложения на комисията, можем да очакваме неимоверно нарастване на преговорите, които се водят едновременно, с съответните економически и геополитически осложнения, което би могло на своя ред пък да подрони хармонизираната нормативна уредба, предлагана от комисията. Какво предлагаме? Какво всъщност смятаме ние? Предложението, вече чухте, ще обхване всички газопроводи, но това само по себе си повдига въпроси, които според нас следва да бъдат много внимателно преценени с оглед на въздействието на нормативната уредба. Освен това би било уместно приложното поле на директивата да се сведе само до новите газопроводи, т.е. старите е, да бъдат изключени от автоматичното и действие. Фактически е, обратното действие на директивата за 16 газопровода може да накърни основни принципи като сигурност и предвидимост на нормативната уредба. Макар и решението да не е идеално а, за преодоляване на, на проблемите, ние бихме могли да предложим едно обръщане на тежестта на доказване. Тоест, само в случаите, в които комисията и държавите членки могат да докажат, че действащата нормативна уредба за определена инфраструктура нанася щета на конкуренцията, на сигурността на доставките и на ефикасното функциониране на вътрешния пазар, само тогава и само тогава комисията би следвало да предложи нормативни мерки за преодоляване на риска и защита на конкуренцията. Няма да е, е ви занимавам с въпроси като <coughs> стълкновение на правни норми, тъй като те са от строго юридически характер, но, госпожи и господа, аз съм ви особено благодарен за това, че ми дадете тази възможност да отправя следното послание на е, стопански предприемач. Главните препятствия в Европа е, пред функционирането пазара са все още липсващите инфраструктурни връзки в някои региони, обръщането на потока и няколкото тесни, теснини в газопроводната мрежа. Целенасочените действия за подобряване на това положение – региона днес все още е изложен на потенциален риск от към доставчика, би подобрило общата сигурност на доставките в Европа. Благодаря. Не искам да прекъсвам който и да било, но е, все пак най-важната част на нашето заседание е обсъждането и трябва да отделим време за него. Нека сега да дам думата на следващия ни оратор, изпълнителен директор на Амбър Грид, господин Саулиус Билис. Неговата фирма е от 2013 година оператор в сектора. Преди това той е бил заемал различни позиции в други фирми от сектора представител в Вилнюс е бил на различни фирми, инженер. Ако мога да ви помоля да вземете думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Кратка презентация която се надявам да провокира дискусия и да остави повече време за нашата, нашия разговор. Когато говорим за сигурността на доставките, смятам, че можем да постигнем тази цел, защото почувствахме какво означава това съвсем пряко, когато бяхме един изолиран пазар – и почувствахме всички отрицателни обстоятелства, са свързани с единствения доставчик и манипулацията на цените в това отношение. Негативни последици има в това отношение. Няма положителни, кой знае колко. Но как се отразява всичко това, когато функционира пазара, когато е реален, се гарантира сигурност на доставките. Ние, като оператор на услуги за доставка, като системен оператор, разработихме проекти, с които създадохме единен пазар на 4 държави Събрахме ги заедно и виждаме с всяка една своя мярка как допринасяме за функционирането на пазара и ползите на различните участници в пазара. И външни, и вътрешни. За да осигурим функционирането на пазара, естествено необходима инфраструктура и разнообраза, разнообразяване на източниците. Негативните последици проистичат най-вече от недостатъчното разнообразие и от различните промени в пазара. Няколко примера. Намеса в регулаторната среда. Как настоящия регулаторен вакуум за офшорното въздействие на нашите регламенти в вътрешния пазар се виждат, да речем, в Северен поток 1 и това, че от нас искат изключения за опал, което дори не е офшорен проект и е отговорност на немския регулатор. Дали е необходимо това изключение? Говорим сега за Северен поток 2. Просто още един случай. Винаги чувам довода, че този тръбопровод ще гарантира ниски цени за немския пазар, защото има кратко разстояние, ниски цени за транспорт. Но тук възниква въпроса. Защо? Защото Литва е много по-близко до Русия и транспорта до Литва е много по-нисък. Разходите за транспорт са много по-низки. Нека го помислим това. Пак съвсем накратко, бе, за да имаме повече време за дос... дискусия. Защо прозрачността не означава а, равно отношение към всички а, участници в пазара? Съвсем накратко, колеги, а, една бележка. Когато говорим за все по-малко закрила на Европейския съюз, тук говорим за все по-малко производство на газ, но трябва да имаме предвид и други видове биогаз, синтетичен газ, енергетиката, електроенергията в газообразна форма ще бъде транспортирана по някакъв начин. Така че въздействието ще бъде много по-малко. Накратко. Изводи. Предложението на комисията за разширяване приложението на директивата за гъста гарантира прилагането на европейското законодателство на цялата територия на Европейския съюз и това ще се отрази единствено положително на поведението на операторите. Европейския съюз е привлекателен пазар. Няма опасност да не се инвестира. Ще ви кажа една тайна. Тези държави, които произвеждат газ, имат много газ а, им трябват пари. Така че, какъвто е пазара, ще направят някакъв а, продукт. Няма проблем, няма опасност. И това е всъщност истината и тайната на реалното функциониране на пазара без каквито и да е било проблеми. Благодаря за вашето изказване. Нашия трети оратор. Той е професор по международни отношения и директор на а, а, факултета по економическа политика в университета в Лондон, както и в Харвард по международни дела и външни работи. Предишните му роли са свързани също с а, Централноевропейския университет. Имате думата. Благодаря, господин председател и уважаеми членове на комисията. За мен е радост да съм сред вас. Аз ще споделя своите гледища от академична гледна точка. Нека започна с това, че а, съм напълно съгласен с комисията по основното им твърдение, че такъв един пазар е краягълния камък за енергийния проект на Европейския съюз. Директивата от 2009 година за гъста е изиграла много важна роля в това отношение. Тя постигна редица добри а, успехи, включително все повече конкурентност в а, пазара на гъста, по-низки цени за потребителите, повече участници в пазара и всъщност наблюдаваме конвергенция на цените навсякъде в Европа. Националните компании трябваше да се откажат от националните и регионалните монополи, които притежаваха и защото принесаха всичко все положително към преодоляването на проблемите в пазара. Така че тази директива е нещо положително, но винаги могат да се подобрят още нещата и въпросът е дали преразглеждането или предложеното преразглеждане на директивата ще подобри още повече нещата, но моят отговор е, че имам известни съмнения. Няколко въпроса в това отношение. На първо място въпроса свързан с последователността. Цялата идея да се преразгледа директивата е да има една последователна мрежа за всички а, тръбопроводи към и а, от а, Съюза, за да може всички тръбопроводи да имат а, еднакви условия. Това обаче създава известен проблем, доколкото разбираме, защото по този начин ще има поне два регулаторни режима, които се прилагат а, за една единствена, един единствен тръбопровод. Много сложно от юридическа гледна точка, не мога да не влезна сега в подробности. От тази гледна точка виждаме, че има много решения. Например, изключения, дерогации да се създават за съществуващите тръбопроводи и, извест... Е и евентуално изключение и за бъдещи тръбопроводи, които стъпват на член 36. Интересното тук е, е, че ако това стане, всъщност ние се връщаме на един подход за всеки отделен случай. Трябва да се върнем към всичко това индивидуално и в крайна сметка се оказваме в същата ситуация, в която сме били и преди това. И още по-зле, всъщност може да се окажем в ситуация, в която третираме различните тръбопроводи по различен начин. Тоест, стигаме не до последователност, а до една, един кръпков подход, което е точно обратното. А има и още нещо. Когато говорим за правната сигурност, всъщност за какво говорим тук? Това са промени с задна дата, което е нещо много трудно. Не, е не се случва за първи път. Виждали сме го и в а, други пазари, но е трудно. И особено трудно, ако не сме убедени какво ще бъде какъв ще бъде резултат от всичко това като изключение и дерогации. Тъй като няма достатъчно сигурност по този въпрос, економическите оператори, вероятно ще считат това за изключително проблемно, тъй като те взимат решения, бизнес решения, на основата на съществуващата нормативна рамка. Всичко това е важно за тях и такива промени ще променят и економиката на техните договорни отношения. Чухме е, в известна степен е, за това от предишните оратори. Действително, економиката на договорите може да се промени. Помислете си за различните структури на собственост, които ще се променят като следствие от всичко това, които видяхме и вследствие от процесите на отделяне на различните услуги. Но всичко това е важно по отношение на функционирането на пазара в Европа. И един втори момент. Всъщност това е едно допълнително последствие, което става, остава доста неясно. Каква ще е добавената стойност за енергийната сигурност, тъй като в крайна сметка това е една от основните цели, които си поставяме. Енергийната сигурност е свързана с а, подобряване на сигурността на доставките, предоставяне на избор за потребителите и максимални ползи за потребителя като цяло. Това е целта. Що се отнася до съществуващите тръбопроводи, колегата преди мен говори по този въпрос, тук има една допълнителна степен на сложност. И освен това, освен режимите, които вече управляват тези тръбопроводи, ще има още една още едно ниво на регулация. И това наистина прави нещата изключително сложни за приложение. Това е свързано и с тръбопроводи от Либия, Алжир, Марокко, включително и от Русия и така нататък. Тоест, за какво говорим тук? Дълги процеси, чието резултати са неясни, тъй като съществуващите тръбопроводи не искат изключения. В крайна сметка, вие ще е, преговаряте по международни е, споразумения и това е всъщност част от предложението, което се обсъжда тук и, именно там виждаме някои от нововъзникващите проблеми. Не е това, което искаме за енергийната сигурност. Но когато говорим за нови тръбопроводи, нещата стават дори още по-трудни. Какво искаме от новите тръбопроводи? Искаме варианти, искаме гъвкавост, искаме различни входни точки. Всякакъв вид а, а, нови инфраструктури, които дават повече гъвкавост на пазара. И какво става, ако добавим още, една, а, още един слой, слой, слой сложност? Става въпрос все пак за проекти, които са много времеемки, много а, капитали изискват и ако върху всичко това преговаряме по някакво международно споразумение, за да решим някои от тези сложности, това вероятно означава, че някои от а, инвестиционните решения изобщо няма да се вземат. И тук не говорим само за тръбопроводи от север или от изток. Говорим дори за дърбоводи, които идват от Средиземно море. Те са, може би, необходими за бъдещето. Те са трудни вече на този етап. Економиката не е съвсем ясна. И а, един допълнителен слой на сложност, вероятно, съвсем ще доведе до сериозни рискове. Какви са тогава ползите за енергийната сигурност? за по-голямата конкурентоспособност в посока нагоре по веригата, това може би няма да а, има каквито и да било последици, в смисъл промяната на директивата. Но съществуващите оператори ще продължат да изпращат и да използват а, транспорта по тази а, инфраструктура. В Либия е НЛС NLC и NAI и други в Русия. Това е Газпром. Този преглед на директивата няма да добави каквато и да била стойност, що се отнася до конкуренцията на високото равнище. Тоест, не е ясно какви са ползите. Що се отнася до цените, истината е, че винаги става въпрос за а, доставчика който е в границите, той плаща цената. И най-вероятно ще става въпрос за втечнения газ. Що се отнася до ползите за потребителя, смятам, че най-доброто, което можем да направим е да а, подпомогнем пазара в неговата работа. Енергийната сигурност е все пак една а, застраховка за цяла Европа. И тук ми липсва малко оценката на въздействието, което вече беше спомената. Ако има полза за енергийната сигурност, ми се иска да знам каква е тя. В момента просто не я виждам. Но има и трети елемент, свързан с енергийната сигурност. Всъщност имаме рамка, която управлява енергийната сигурност. Става въпрос за регламента за енергийната сигурност. Той прави точно това, което би следвало тук да обсъждаме. на Регионално сътрудничество, солидар... принцип на солидарност, сигурност на доставките и така нататък. Има много сериозна научна обосновка. Там се говори за прекъсванията на доставчи... доставките. Това са основи за планирането на инфраструктурата. И защо много солидна работа и съществува рамка, която управлява всичко това. Така че, второто нещо, което искам да кажа е, като че процесът е малко прибързан. Има известно съмнение, поне от моя страна, че се подобрява по този начин енергийната сигурност и ми иска да видя какви са ползите. И последен, последен трети елемент и приключвам. Нека бъде откровен. Третото нещо, което искам да кажа е, че не е много добре да се играе на геополитика с регламенти. Регламентацията никога не е неутрална. Един регламент може да създаде национални герои, които, разбира се, да костват много на потребителите, но това е определен избор. Може да се въведе един регламент за създаване на по-голяма възможност за потребителите. Това е нещо съвсем възможно. Потре, потребно и Европейския съюз може да вземе такова решение. Но има един момент, който обаче стига до големи въпрос, за който не говорим. Това е Северен поток 2. Ако искаме да оценим какво всъщност ще получи най-голямо въздействие от всичко това, не е нужно въображение да видим, че по един и друг начин съществуващите тръбопроводи ще получат някакво изключение. Повечето от новите, вероятно всички, ще получат, може би, изключения. И ако разгледаме всички тръбопроводи, които съществуват, е, само един се откроява като не спазващ условията и това е Северен поток 2. Тук ще се изисква неправителствено споразумение и вероятно така ще създадем проблем за този тръбопровод. Хитро е това, но не е задължително правилно. В научната литература се говори много за нормативната сила на Европа, териториалните аспекти, защитата на потребителите и така нататък. Според академичната литература това е, може би, едно неправомерно влияние върху износа но има и проблем по една друга причина, а именно, че регламентацията в духа на европейското законодателство следва да създава равни условия и да създава рамка, така че производителите да се а, сравновават по цена. Не би следвало регламентацията да а, решава кой тръбопровод да съществува и кой е, не, би трябвало в това отношение да няма а, такава повлияност. Тоест тук нямаме принципно про, а, положение и това а, фактически поставя под въпрос целият проект, за който говорим, а именно интеграцията на пазара. Тук не можем да говорим за а, а, правила, които са равни за всички. Как ще се отрази всичко това в бъдещето? И съвсем а, откровено казано, ако Северен поток 2 или руския газ като цяло е политически чувствителен въпрос, то той иска политическо решение. Регламента не е правилното решение на този въпрос. И отправя много неправилен сигнал, с което приключвам. Благодаря. Да, видяхте, аз не исках да прекъсна никого. Но моля, спазвайте времето за изказване. Е, както казах, колеги и приятели, ние ще разделим е, семинара на две части. Най-напред ще говорим за правната, правните аспекти. Е, ще се опитаме да бъдем много обективни. Искаме да създадем равнопоставеност между трети страни, третите страни и страните от Европейския съюз. И другият аспект, това ще бъде политически аспект. По него сме говорили много пъти в Европейския парламент и по него в този смисъл имаме ясно становище. Някои проекти могат да са против това, което ние смятаме за правилно. И това създава напрежение между държавите членки. Ние сме обсъждали политически този въпрос, така че още от самото начало направих тази разлика. И така, правните аспекти, те се съсредоточават върху разпоръвно поставеността. И така, господин доктор Рилай, той е член на енергийната общност, старши научен сътрудник на Института за държавност в Лондон. И е член на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 Вие говорихте от името. Вие ще имате възможност да говорите от името на парламента. Господин Реле. Говорихме за различните оператори, за Северен поток 2. Трябва да направим, да направим някои от разликите аз не защитавам, каза Голтал, а, никакъв проект. Да, но това беше становище, публикуване на вашата интернет страница. И така, може да видите моите стати, а, моето становище не е тайна. И така, да започна с началото. Ако има въпроси, мога да навляза в подробности по моята позиция, но ще започна с следното. Тук има две неща, е, които са в сърцевината на проблема. Най-напред е, правната сигурност на всички въпроси, свързани с тръбопроводите. И след друга, другия въпрос е недискриминацията или равнопоставеността. Аз ще се спра и на, двете, на, на двата момента и ще покажа как директивата се справя с тези два проблема. Трябва да започнем с преглед на контекста. Контекстът е много важен. Преди да говорим за измененията на директивата, трябва най-напред да говорим за прилагането, приложението на европейското право в момента. Имаме е, тръбопроводи, е, Южен поток и други протоп, е, тръбопроводи. Към тях се прилага европейското право. Има Имал съм различни аргументи, които съм чул. И тук става дума за законодателството, проистичащо всъщност от третия енергиен пакет. Говорим за ретроактивността, за прозрачността, но така или иначе за какво става дума? Става дума за тръбопроводи, които внасят газ и е, към тези тръбопроводи се прилага европейското право. Трудността тук е, че тук ни трябва яснота. И това е, е и това е проблем за дебата. Освен това, е, депутатите са задавали въпроси, свързани с е, тези тръбопроводи през последните е, години и комисията е отговаряла, че може да има изключение за Северен поток 1. Тоест, е, имаме европейско право, което се прилага към тръбопроводи, и е вярно, че не цялото законодателство се е прилагало към по-ранните тръбопроводи, по, по преди влизането в сила на първи или втори енергиен пакет. И задълженията тук, а, прозрачността на енергийния сектор, т.е. фокусът беше насочен навътре. Въпросът е къде е, към тръбопроводите, които, към които не се е прилагало правото, но би трябвало да се прилага. Сега, задава се към новите тръбопроводи. правилата съществуват. Няма магично прецедентно много проблеми, така че трудността е че комисията поема един подход на уточняване на правилата, правилата, правилата, които трябва степен на правна сигурност. И това е много важно. Но ако тези изменения не се приемат, даваме правна сигурност за Северен поток 1, сигурност, която в момента не съществува. Това ще нерешени проблеми. Политически ли е проблема? Не. Трудността е, че оперирането на Северен поток 2, 36 и член 11. Освен това, има много проблеми и с вътрешния пазар. Основната трудност е, че ако се премахне целият газ и се от другите през 2006 година имаше проучвания и със сигурността на подаване на газ, на, на газовите доставки. На следващо място. Северен поток 2 може да раздели европейския пазар и преминава през интерконекторите към Западна Европа, то тогава Централна и Източна Европа ще бъдат отделени, така че това е въпрос за единния пазар. Това е много труден въпрос. И така. Казусът Опал е сигнификантен тук. Какви са последствията, ако към някой не тръбопроводи не се прилага приложката, че се внася руски монопол на европейския пазар. Виждаме руска, руско влияние, екстратериториалност в европейския вътрешен пазар. Ние имаме правила и с тези правила ние искаме да защитим целостта на функционирането на вътрешния пазар. И тук ще спра. Благодаря. А... well, you are, you are as a double person during your speech. Благодаря вие по време на своето изказване. но наистина ние може да... Но казахме, че ще говорим само от правна гледна точка по проблема, но аз не съм много съгласен с това, защото политическия аспект е много важен. Не сме говорили и по становищата на съвета и комисията в този смисъл. Е, смятате ли, че наистина няма да се прилагат правилата към бъдещите тръбопроводи? Защо, освен това, казахте, че има 35% на... към господин Похард. Въпрос към господин Рили. Господин професор, вие казахте, че европейското право се прилага в, за Северен поток 1, а сега казвате, че директивата трябва да се промени, за да се... Вие знаете, че има санкции от страна на САЩ към Русия а, аргументът за тези санкции, т.е. ние всъщност отваряме врата за дестабилизиране на газовия пазар. Това е казо за Европейския съд. Га, бих искал да дам възможност на нашите докладчици в сянка. И първо господин Краснодемски. А, някъде към нещо, което се чу по време на докладите и което да призная не, не разбирам до край. Това не той. Онези газопроводи, които са в териториални води, например, на, на Съюза, така че е, предложението на коми общност на ценностите. Някои колеги нерядко говорят за това. Е, славословят е, Ков и други от Бундестага, които и господин Брок, прочем, който също подписа, които в момента, днес или, или в последствие, но така, е, авторите на писмото, е, е, която толкова много политици активно вземат при сърце. Казал веднъж Ленин, не знам дали го помните, Та той казва, че капиталистите най-много да ни продадат въжето, с което да се обесим. За съжаление, в която ни поставя от Русия следващия докладчик в сянка, колегата Петърсен. Благодаря, господин председател. Не искам да навлизам в датски подробности, но по принцип имаме чувство, че искаме да променим пазара и правилата на играта. Ние искаме в крайна сметка прозрачност и сигурност. А какво имаме в момента? Имаме проблеми, които могат да засегнат всичките държави членки, давайки възможност за различни изключения. Но в какъв обхват ще бъдат тези изключения? Е, те могат да защитат общите, да заплашат прилагането на общите правила. Ето защо ние от АЛДЕ ще, предос... ще излезем с изменения. Изменения, с които ще помолят комисията да оцени изключенията до каква степен именно държавите членки ще имат право да задават, да подават заявления за изключения. Защото в противен случай, ако тези изключения се прилагат е, навсякъде и по осмотрение на държавите членки, то функционирането на вътрешния пазар може да бъде застрашено. Благодаря. Thank you very much, colleague. Next speaker, also shadow reporter. Благодаря. Колегата Турмес, докладчик Сянка. Благодаря. Най-напред въпрос към господин Боршот. Вие казахте, че директивата може да доведе до несигурност и до различни тълкувания. Зная, че в момента се водят разговори с Италия, Испания. Тези несигурности, за които се говорят, как? Прецедентно за единия пазар, е, на, на територията на единия пазар, фактически да действат е, различни норми, едни за едните и други за чуждестранните оператори, е, да се разхождат из вътрешния пазар, е, да продават каквото на когото и да било. И когато говорим за енергност, е залог за благосъстоянието на, на всички ни. Знаете, правени са изследвания след 6 часа при особено ниски температури е, нараста смъртността на Ето защо а, е, а, е, известната лекомисленост, а, с която някои подхождат към тази дискусия, газов пазар. При пазарно ценообразуване, а не повлияно от политически съображения, изумните, коректните от економическа гледна точка решения, които са крайно необходими и аз не мога да не приветствам усилието, което полага Европейската комисия, в доприложена, без каквито и да било резерви. Това е моят категоричен призив към всички ни към Европейската комисия. Отново се извинявам за това, че позакъснях. Благодаря. И аз искам да благодаря на експертите. Не може да отделим политиката от правото тук. Ние говорим не само за подобряването на една директива, става дума за геополитически аспекти. Би било правилно, по-правилно да говорим за Северен поток 2, вместо да създаваме един конструкт, който предпоставя много изключения. Това влушава правната сигурност. А правна сигурност е именно това, което искаме да установим в Европа. Правна сигурност, сигурност на доставките, сигурност на газоснабдяването в Европа. Но колкото повече разнообразие имаме, толкова по-добре се увеличават – и защо не искаме да има повече конкуренция чрез е, Северен поток. Русия води война срещу друга страна, защото тази страна е подписала споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Но от друга страна пък тази страна е зависима това не би трябвало да става, да се решава така, според мен. След като чух презентациите, любопитно ми е какво смята господин Райли последния въпрос. Чрез променици за Северен поток 2 бих искала повече обяснения от господин Райли от е, представители на МБГС и от представителя и от господин Боршарт бих искала да зная как и те виждат този въпрос, господин Райлик, Европа да се обърнат към Европейския съд. Моето мнение че тук трябва да ограничим измененията, изключенията – и по отношение на изключенията, искам да попитам комисията и господин Райли, искам да ги попитам, защо трябва да има допълнителни изключения, защо изобщо трябва да има такава възможност за тръбопроводи, които идват от трети страни. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги, госпожи и господа, за изказванията за зададените въпроси. Сега е време да чуем отговорите на вашите въпроси. Някои от тях бяха адресирани до комисията, е, господин директор. Е, вероятно бихте могъл накратко да отговорите. Имаме 20 на не повече от 20 минути, за да приключим. Благодаря. Няма да е, следвам реда на зададените въпроси. Ще е, е, третирам общо темите. Неколцина от изказалите се повдинаха въпроса за правната сигурност. И е, трябва да кажа, че изказванията, е, според които нашето предложение е пораждало правна несигурност, са доста е, озадачаващи, трябва да кажа. За първ път поставяме цяла една инфраструктура в рамките на обща нормативна уредба и да се твърди, че това би породило правна несигурност, за мен е смайващо. А, несигурността е факт днес тъй като има различни тълкования, е, е, разнопосочна практика. Е, не е ясно всъщност дали третия енергиен пакет е приложим или не за, за всички газопроводи. И ето, сега се поправя тази, попълва се тази празнота. И вече господин Голта го каза, за, да се твърди, че за новите газопроводи усложняваме режима, тъй като се въвежда е, процедура за, освобо... за, за освобождаване от режима или съответно за специална договорност, прощавайте, но, но режимът действа и днес. И аз не виждам основание в това е, да, да се отказваме от е, нормативната уредба, защото тя била сложна. Да, и да се откажем от каквато и да било регламентация на нашата територия. Госпожо Хармс, е, в отговор на вашия въпрос за Северен поток е едно. Как да повишим сигурността? Е, Северен поток едно е стар, съществуващ газопровод, без съмнение, е, и попада в списъка на, на дерогациите и вече прерогатива на Германия, на, на Бундеснец агентур, е, да, да прецени каква дерогация ще е необходима, за да се приведе регламентацията на Северен поток 1 в съответствие с измененията и допълненията на директивата. Но нека каже и по-общо. Никой няма да пътува безплатно, така да се каже. Защото мутатис мутандис и за случаите на дерогация се прилагат критериите и условията, които са приложими за изключенията за новите <clears throat> инфраструктурни обекти. И също господин Ланген не могат да приема твърдението, че защото имало дерогации, от това следвало, че е, е Северен поток 2 е, е, ще, ще попадне. Е, и на вниманието на е, докладчика Голдхаус също бих напомнил. Не става въпрос само за Северен поток 2. Много нови газопроводи ще попаднат в обхвата. И после, във връзка с оценката на въздействието, комисията смята, че вече е на лице правно основание и че е необходимо просто да се изясни действащата уредба. И това изясняване не поражда някакви значителни социално-економически последици, които заслужават провеждането на оценка на въздействието. Онова, което твърдим обаче, с оглед на ползата, е следното. Е, нека, нека да наречем нещата с имената им. Да вземем един доставчик от Газпром. 180-190 милиона кубични метра газ ежегодно по газопроводи, които се управляват от производителя, като управлява преноса и който насочва количествата където са му нужни. Благодарение на това, в продължение на десетилетия Газпром държи господстващо положение в много, на много от нашите пазари, понякога до 100%. И Генерална дирекция защита на конкуренцията на Европейската комисия констатира, че в някои региони, в югоисточната част от Съюза, се е стигало до злоупотреба с господстващо положение. И ето, е, чрез нормите, които въвеждаме, в това число вертикалното разкопняване на операторите, можем да променим нещата казвате ни, допускате изключения. Да, допускаме изключения. Само, че винаги при условия, които не опоручават конкуренцията, които съответстват на правилата, действащи във вътрешния пазар и не накърняват сигурността на доставките. Всичко. И, и, и последно, понеже господин Ланген ме пита за, за допитването. 34, от които 22 е, критични и 12 положителни коментара. Да, много от тях са е, с източник от Полша, но ако видите критичните коментари, можем да обърнем нещата наопаки и да видим, че те всички са мотивирани от явен економически интерес, свързан с въпросния газопровод. Така че, е, да, е, мненията са показателни, но не ни изненадват. Благодаря. Благодаря, господин директор. Е, колегите настояват за втори кръг въпроси. Нямаме време. Е, колега Ланген, с 30 секунди и не повече. Сега, за изключенията. Е, колегата Боршерт каза, че новите правила няма да въжат за съществуващите тръбопроводи. Линията Медгаз Ал- Алжир, Испания, Северен поток 1, тези тръбопроводи няма за тези е, тръбопроводи няма да се прилага е, измененията. Добре, тогава какви ще са последствията? Всички ще, имат, ще се възползват от изключенията. Um, I, I that, uh... Не мога, не мога. Оно, което казах е, че дерогациите също са обословени, те не са безусловни. Но съществуващите газопроводи, които споменати, споменахте, за тях е на лице проблема за обратното действие на акта. Е, е, не в смисъла, който по отношение на старите газопроводи и действащите газови потоци. За дерогациите казваме, че те са с ограничен срок, не могат да бъдат безсрочни и разбира се, че дерогацията не, трябва, не бива да противоречи на критериите. Краища комисията <coughs> винаги носи задължението да провери как прилагат дерогациите държавите членки и да се намеси, ако забележи нередност. господин Пистели. Е, много се радвам, че Европейската комисия е, е, вече е схванала някои от повдиганите. Зависимо също така от отношенията и сътрудничеството с, с вносителя, доставчика от третата страна, баланса между сигурност на доставките, ограничен срок. Ако една държава членка може да се обоснове да, да обоснове дерогацията, която иска, е, да, да, да бъде в съответствие с пазарните съображения. Капиталовложението, договорните отношения. Сете и вие помежду си може да дискутирате. Затова имаме отворен форум. Крадък. Че с новото предложение на комисията Искаме да се приложи всичко в целия Европейски съюз. Последователно. Пазарът, който е важен за в проекта, както и в начина на функциониране на пазара. Но никой не му трябва газ в Европа. Всички имат нужда от светлина, топлина, известни удобства. И те могат да се транспортират по всякакви начини. Има други начини за транспортиране. Гъста е в много сериозно ам, съревнование, конкуренция с други а, източници на енергетика. предложението на комисията вреди на пазара и се чудя. Кой се противопоставя на това предложение? Какво прави всъщност, който се противопоставя на това предложение? Това е нещо, което не схващам. Директивата пояснява правилата за инвестиции. Аз съм от страна на частния сектор и съм бил целия си живот – Мога да правя инвестиции и в нормативен вакуум, и в правна яснота. Но всичко си има цена. Ако рискът е висок, тогава и възвръщаемостта ще е висока и спекулативна. И ако смятате, че европейските потребители трябва да заплатят за, всичко това, не съм съгласен с вас. Нормативната яснота и регламентацията предоставят равни условия за всички потребители и участници на пазара в Европа. И преодоляват монопола. Благодаря. Thank you very much. If I may ask you. Thank you. Um... Thank you very much. If I may ask you. Thank you. Um... Едно пояснение. Всъщност газопроводите с обратен посок не а, съществуват в нормативен а, вакуум. Те всъщност се управляват от морското право, а, конвенцията на ОНЕ, УНКЛОС, така че си има нормата, нормативна рамка, в която се определя дори кой е, е отговорен за оценка на въздействието върху околната среда и всички такива елементи. Така че е важно, когато провеждаме един такъв е, дебат е, от правна гледна точка, да разграничим начина по който се управляват газопроводите и евентуално начина по който предложените изменения биха се отразили на съдебните органи. Това е много важен дебат, защото се намираме в сложни обстоятелства, които аз визирам. Не казвам, че съществува задължително проблем при ревизирането тази директива. Това, което аз казвам е, че потенциално начина по който се организира този преглед би могъл да се отрази в много по-голяма правна сложност. Исках просто да поясня какво има предвид, защото всичко това е свързано с енергийната сигурност. Мисля, че доста ясно казах как определям тази идея. Това е сигурност на доставките, на, добри, на достъпни цени а, в полза на потребителя. Така е, я дефинирам аз тази идея. Ако разгледаме развитието на пазара на гъста в последните 10 години, виждаме две неща. Повече конкуренция, по-низки цени. Нали така? И освен това има един трети момент, който наблюдаваме. Това идва от комисията, когато бяха проведени ем, тестовете и изпитанията при, преди пуска на системата, виждаме е, все е, повече елементи в това отношение, защото мисията си извършила работа в, в, по отношение на инфраструктурата, хардуера и софтуера, който всъщност представлява а, пакета от три законодателни документа за енергийния пазар. Това е, енергийната, това е свързано и с начина по който аз определих енергийната сигурност и всъщност е свързано и с по-рано засегнатия въпрос за входните точки. Освен това, това, което всъщност искаме, е максимален брой входни точки. Дори това да означава да се употребят изключително много средства. Тъй като гъвкавостта и е, наличието на варианти е нещо положително, колкото повече вътрешните схеми. Това е причината, поради която аз смятам, че всяка допълнителна входна точка е тема, която следва да бъде обсъдена, тъй като в крайна сметка тя допринася за е, надежността на системата и конкурентоспособността. Това, което направи Европейския съюз е да се изправи пред големите е, предприятия, не само в а, пазара на гъста, говоря и за Microsoft, и за Google, най-големите предприятия в съответните пазари, включително и газ. Причината, поради която това може да се осъществи, е защото има съответния набор от инструменти, така както а, го използва и тя. Това е съвсем а, добър набор от инструменти, защото а, той а, гарантира доброто функциониране на пазара. Аз би се доверил. Иска да се включи. Директор Борхарт иска да реагира а, на вашия коментар. Всяка крайбрежна държава има правото да определи условията в а, своите териториални а, води, в техните економики. Се получава така, че най-бедните държави в Европейския съюз ще плащат най-високите цени за газ. Това се случва. Не мога да кажа, че сте вие за нея. Да, добре, но трябва да има разнообразие, разнообразяване на източниците, на ресурсите и на доставчиците. И когато обхвана всички ви, да, разбира се, отворени сме към доктор Алан Райли. Съгласен съм с доктор Бокхарт по този въпрос. Проблемът е обаче, че когато говорим за надежността, която се създава с изключително усилената работа на Европейската комисия и всички регулатори на енергетиката в последните десетилетия и половина, проблема с Северен поток 2 е, че всъщност се подрива всичко това постижение в областта на надежността. Основният проблем с антитръстовите случаи е колко сериозни са елементите, свързани с Газпром. Какво е предложението от тяхна страна? Се твърдеше, че ще са отворени, ще позволя да се променят нещата, но само, само за дългосрочни договори. И ако се обърнем към Балтийските държави, всички договори бяха краткосрочни. И ако внимателно проследим всички запетайки на предложенията на Газпром, така са организирани нещата, че почти нищо няма да се промени. И това е причината, поради която комисията се обърна отново